И така, колеги, моля ви да започнем. Нямаме много време, а проблемът е изключително важен. Колеги, моля ви заемете местата си, защото иначе няма да ни стигне времето. Добре е дошли на искам да кажа на всички и най-вече на председателя на Европейския парламент. може би е по-уместно той да ни е, поздрави с добре дошли, но така или иначе аз като председател се обръщам към председателя Бузек с благодарности за присъствието му на извънредното заседание, което му придава още по-голямо значение. Заседанието се организира съвместно с подкомисията по правата на е, човека – и делегацията за отношения с Беларус, както и а, делегацията в Парламентарната асамблея на Евронест. Представени съответно от господин Протасевич и господин Вигенин. Искам да а, поздравя с добре дошъл и заместник министра на външните работи на Литва, който а, представлява ОСС, а, както и комисаря Фюле, който неодавна беше в Беларус. И има много интересни неща да ни разкаже. Посланник а, Аренс, ръководител на а, мисията за наблюдение на а, изборите на ОСС, господин Милинкевич, лауреат на наградата Сахаров – както и господин Александрао, заместник председател на Беларуската асоциация на журналистите. Както знаете, целта на днешното заседание е не само да анализираме положението в Беларус след неодавнашните демонстрации и репресии в резултат от президентските избори на 19 декември миналата година, но и да обсъдим позицията на парламента и на международната общност спрямо събитията там. Бихме искали да обсъдим отношенията си с Беларус. Както знаете, председателския съвет е, ще има заседание утре, за да обсъди е, мисията или евентуално сформираната делегация, която парламентарната комисия поиска да бъде изпратена в Беларус. В днешните разисквания ще се спрем и на тези въпроси, както и на целите и задачите на подобна мисия. Искам също така да добавя, че преди заседанието проведох среща с външния министр на Беларус, на която заявих, че бихме искали делегацията при първа възможност да посети Беларус. Не зная дали това ще е възможно, но се надявам да имаме подкрепата на правителството. Също така искам да подчертая значението на днешното заседание – с оглед на актуалната тема, но бих искал сега да дам думата на председателя Бузик, на когото давам думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Uh, Дълго очакван е отдавна денят в който беларуската демократична е, опозиция, независимите медии, гражданското общество са днес с нас. Искрено се радвам на това. Срещнах се с всички вас днес сутринта и, скъпи приятели, искам да ви уверя, че според мен разговорите не бяха много задълже... Е, задълбочени. Въпреки това, не смятам, че това е достатъчно. Много прозрачна трябва да е нашата дискусия по положението в Беларус по това какво се случи и какво трябва ние в Европейския съюз да направим в бъдеще. Ето защо искаме да се обърнем към вас молба за съвет. Съвсем кратко и ясно искам да ви попитам как да се справим с проблема. Белорусският народ е добре дошъл в европейското семейство на свободни и демократични нации. Очакваме ви с нетърпение и вие, представителите на беларуския народ, е, тук е, сте е, добре дошли. Искам преди всичко да изразя солидарност с вашия народ, с народа на Беларус. Всички ние следим много отблизо събитията в Минск. Непрекъснато поддържам контакт още от 20 декември миналата година с председателя Албертини. И искам, между другото, на господин Албертини да благодаря за организираното заседание. Искам да благодаря и на госпожа Хаутала, на господин Вигенин и на господин Протасевич, с които поддържаме постоянен контакт. Благодаря и на комисаря Фюле, с когото проведохме многократни разговори по всички проблеми, свързани с проблема присъства и представител на председателството на ОССЕ. Искам да заявя категорично, че според нас днес правителството на Лукашенко видимо е лишено от демократична легитимност. И от тази гледна точка е необходимо да се преразгледа политиката на Европейския съюз прямо Минск. Именно с това искаме да започнем днес. Да обмислим как да процедираме. Поради тази причина, мисля, че е добре да разглеждаме днешното заседание като мозъчна, мозъчна атака. То е, е много своевременно, защото основен приоритет е да настояваме пред правителството да бъдат незабавно освободени всички задържани и да бъдат оттеглени тежките обвинения срещу 31 активисти. Изключително важно е да се осигури незабавно адекватна медицинска помощ за някои членове на гражданското общество, независими активисти, е, жертви на тежък побой. Пожелавам плодотворен дебат по въпросите каква да бъде стратегията на Европейския съюз по отношенията с Беларус. Благодаря за присъствието на нашите приятели от Беларус. Благодарение на тях ще може да бъдат много по-задълбочени нашите разисквания и ще могат да постигнат конкретни резултати, за да видим как да решаваме проблема в бъдеще. Най-важният въпрос за всички нас. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря. Грация, президенте. интервенто е стато... Благодаря, господин председателю. Вашето изявление беше много ясно. То даде рамката за днешните разисквания. Благодарим ви за присъствието. Бих желал да ви предоставя малко предварителна информация. Първо малко технически данни. На канал 17 можете да слушате белоруски язик. От организационна гледна точка, това, което смятам да направя е следното ще имаме първа част на разискванията, ще говорим за изборния процес, за ситуацията след изборите. Посланник Аренс ще говори по този въпрос. След това двамата лауреати на наградата Сахаров ще направят изказвания господин Милинкевич и господин Александро. От името на Сдружението на журналистите ще бъде описана ситуацията от тяхна гледна точка. Позицията на международната общност ще бъде представена от комисаря Фюлер, както и от заместника външния министр на Литва, господин Евалдас Игната Вичиус, който представлява председателството на ОССЕ. Първо искам да дам думата на господин Аренс. Искам да помоля всички, ако е възможно, да ограничите изказванията си до 5 минути, така ще ни остане време за въпроси и отговори. Също имаме намерение да слушаме госпожа Николаева, но това ще стане по време на втората част от днешното заседание. Първо давам думата на посланника Аренс. Благодаря, господин председател. Аз оглавявам от 2006, 2008 и 2009 година дългосрочната мисия за наблюдение на изборите на ОССЕ. Във всички случаи сме направили отрицателна оценка вие имате документа, в който даваме оценка за изборите през 2010. Има известен напредък в сравнение с предходните избори, но няма значителен напредък по важните въпроси. Има доста голяма негъвкавост на изборната процес, има също проблеми с процедурата за ранно гласуване. Всички девет кандидати имаха възможност да участват в изборите, но нямаха доверие в този изборен процес. Имаше настояване да одобрим провеждането на изборите този път. Господин Съчкевиш, който беше кандидат, ми каза една шега. Едно военно звено е провело учение. Един войник отива до, до бара. Той отива с отлично военно поведение, така че получава а, по скалата за оценка. Но а, като цяло общия резултат е провал. Затова смятам, че е важно да кажем какво е важно в тези подобрения в сравнение с предходните избори. Има редица проблеми, които сме отбелязали в документа, с който разполагате, затова тук ще наблегна на основните въпроси. В началото на мисията господин Макей, който представляваше администрацията на президента, ми каза, че този път очаква положителен резултат от оценката на ОССЕ на изборите. Господин Мартинов, външния министр, който се срещна с мен още първи ден, каза същото. Те казаха, че има съществено подобряване и повече не е възможно към момента. Реформите трябва да се осъществяват поетапно. Аз разбирам какво искаха да ми кажат. Би било чудесно, ако това беше направено по време на преброяването на гласовете. Винаги е имало проблем в 8 часа на изборния ден от опита, който имам в предходните две изборни кампании. Администрацията на се идентифицира с държавата, държавата с президента. Президента се идентифицира с а, а, народа. Това беше посланието на Народния конгрес е, и това фигурираше на всички плакати в предизборната кампания, където бяха показвани лицата на щастливи граждани. Всъщност не всичко е зле в Беларус. Говорих с хора, които предпочитат да живеят в Минск по-скоро, отколкото в Москва. Не бива да забравяме и това. Няма президентска партия, политическите партии не са достатъчно развити, опозицията трябваше да чака дълго за регистрация. Това изолира опозиционните сили. В избирателните комисии имах впечатлението, че наблюдателите на опозицията се изчитаха за едва ли не външни лица. Представителите на гражданското общество бяха по-скоро представители на такива организации, близки до държавната власт. Тоест има един порочен кръг. Най-успешният кандидат Саников получа първоначало по-малко от 2,5%. За това се счита, че не е необходимо да има такова голямо представителство. И така, нямаше равнопоставеност. Опозиционните кандидати нямаха достатъчно опити в провеждането на кампания. Мисля, че те направиха две грешки. Първо, липсваше единство. Това бяха девет, голяма степен неизвестни кандидати. Вторият беше липса на професионализъм по време на кампанията. Те трябваше да се опитат да спечелят не тези, които вече са с тях, а да разширят своята подкрепа. И на последно място, ролята на Русия в тези избори. Малко преди изборите се критикуваше сериозно Лукашенко от президента Медведев и някои очакваха, че наблюдателите, ще променят своето отношение. Някои имаше проруски ам, опити. Двамата президенти, малко преди изборите, бяха отново показани в най-добри отношения. Мисията за наблюдение направиха една оценка, която се отличава доста от оценката на ОССЕ в резултат на посетените секционни избирателни секции. И на последно място, като бележка, делегацията на парламентарната асамблея на ОССЕ, ръководена от Тони Лойд, си сътрудничаха от отлично. Имаше някои трудности с председателството. Благодаря за вниманието. Благодаря много, посланник Арен. Сега давам думата на господин Милинкевич, председател на Движението за свобода и лауреат на наградата Сахаров за 2006 година. След това госпожа Николева ще има думата. Тя е дъщеря на господин Николаев, дъщеря на кандидата за президент, който в момента е в затвора. Мнението на опозицията е единно. Бяха фалшифицирани изборите. От наша гледна точка трябваше да се състои втори тур. Появява се е, техническо смущение е, в кабината и не се чува добре превода. има технически проблем с шум, така че моля за няколко минути да изчакаме, докато този технически проблем бъде преодолян. Mi viene detto che sono in corso gli interventi da parte di un tecnico, quindi spero che la questione sia risolta in tempi brevi. Ако обича някой техник да отиде в белоруската кабина, за да разреши проблема с микрофона на преводача. Благодаря. Probably okay. Probably okay. Much better, much better. Yeah? Bene, mi okay. viene... Не, сега е много по-добре. Riprendere i lavori e quindi la prego eh, di... Eh... Possiamo riprendere i lavori, prego. Eh... Можем да продължим работа. Изглежда, че микрофонът на преводача вече работи. Заповядайте. Он начинал, поскольку не было перевода. Белорусская демократическая оппозиция Искам да повторя още веднъж началото, което беше пропуснато поради липсата на превод. Категорично ние смятаме, че бяха нечестни и фалшифицирани изборите. Лукашенко не успя да спечели 50% от гласовете и най-малкото трябваше да има втори тур на изборите. Преди 5 години за режима беше важно да придобие легитимност в рамките на страната. А след това да се обърне към международната общност, която имаше второстепенно значение поради отличните отношения с Русия. Сега положението е различно. Търсят се всякакви възможности за подобряване на економическото положение, от което има значение за отношенията с Запада, защото се влушиха отношенията с Русия атмосферата беше по-демократична. Но защо в крайна сметка се стигна до репресии, побои на невинни граждани, просто защото са излезли на мирни митинги и демонстрации? Защо беше взето решение да се предявят обвинения срещу 31 активисти, журналисти, експерти и кандидати? Според мен властите установиха, че подкрепата за тях силно се свива, че се разраства опозицията и за това тяхната реакция беше неадекватна и прибягнаха до провокации. Бяха използвани различни претексти и инсценировки като същевременно беше съвършено ясно, че опозицията в никакъв случай не е планирала изтъпления. Какво според нас би трябвало да направи Европейския съюз? Трябва да бъде категорична и последователна реакцията. Трябва да се използват всички възможни методи за економически, политически, дипломатически натиск върху режима и разбира се искане за безусловно освобождаване на политическите затворници и на а, и снемане на обвиненията. Трябва да говорим също така и за господин Нефтухович. Много важно е Европейския парламент и Европейската комисия да действат едновременно. Декларациите са важни, разбира се, но действията са не по-малко важни – Имам предвид действията от страна на институциите на Европейския съюз. По никакъв начин обаче не бива да се стига до изолация на нашата страна, защото 9 милиона и половина са беларусите, които са европейци – те са огромното мнозинство, което не обслужва режима и иска да се върне в европейското а, семейство. Затова трябва да се развива политика на две нива. От една страна спрямо режима, и категорично противопоставяне на а, техните действия и от друга страна, на друго ниво, а, политика спрямо белоруското общество трябва да се оставят отворени вратите на Европа за беларуските е, граждани. Не бива да се допуска граждани да бъдат изхвърляни от е, работа, изключвани от университета за политически убеждения най-ефикасните санкции ще бъдат широка подкрепа за гражданското общество на Беларус, широка подкрепа е, за независимите медии, такива решителни стъпки от страна на Европейския съюз, според мен, ще доведат до преразглеждане на отношенията с Беларус. Следва да се разработи конкретен механизъм за утвърждаване на демокрацията в обществото. доколко а, Лукашенко е готов за демократични мерки е съвършено друг въпрос но беларусите са еврооптимисти и това е изключително важно. Те искат да бъдат част от Европа, част от Европейския съюз. Само 10% от беларусите е, жадуват за бившия СССР. В Украина са три пъти повече, между другото. Останалите се е, самосъзнават като част е, от европейското семейство. Ето защо е много важно Европа да говори с единен глас, независимо от политическата принадлежност, защото тук става дума за права на човека. Държавите членки също трябва да а, имат един позиция и не би могло да бъде иначе, когато се нарушават човешки права. Само по този начин можем да постигнем добри резултати, когато съгласуваме действията си. Нашето демократично общество и Европейския съюз е, трябва да се съгласуват, макар че Европейския съюз, разбира се, е най-важният партньор. Лукашенко ще използва телевизията, за да заяви, е, че Европа не ни иска, Европа не иска нова демократична държава, на къде сте се запътили. Много важно е хората да чуят посланието, че за тях вратата е отворена, че те ще бъдат добре дошли, защото това е действителността. Освен резолюциите, трябва да има и конкретни практически стъпки. Това е най-важно за присъстващите тук. Благодаря ви за организираното заседание. Особено важно е то за онези, които са все още по арестите и затворите. Благодаря. Е, е, Много ви благодаря, господин Милинкевич. И сега за 5 минути има думата госпожа Николаева. Заповядайте. Um, good afternoon. Uh, my name is Eva Nikolaeva and this is... Аз съм Ева Николаева. Вместо мен днес трябваше да бъде тук моя баща, Владимир Николаев, заедно с други важни лица, които трябваше да спечелят изборите. Но в ужасната ситуация, в която се намираме, печелившите не могат да имат всичко. Това, което трябваше нормално да се случи, не се случи. Вместо това те бяха изправени в а, ареста, подложени на побои и ги очаква дълги години затвора. Аз дойдох тук, а, за да изразя мнението на всички роднини на хора, които се намират в затвора в Беларус поради своите политически убеждения. Трябва да разберем колко неотложно на е ситуацията. Хората се подлагат на побой, без да получават нужната медицинска помощ. Ние не знаем точно в какво състояние се намират. Моя баща имаше сериозна а, криза на 29 декември и ние не знаем точно какво се случва с него, под какъв натиск е, дали получава медицинско обслужване или не. Останалите кандидати и журналисти, правозащитници също са поставени под сериозен натиск. Вие разполагате с информацията в материалите, които са ви раздадени. Знаете, че тригодишният син на Санико може да им бъде отнет и да бъде поставен под попечителство. Това е нечовешко и ужасно. Огромен натиск се оказва върху журналистите, върху правозащитниците. Ежедневно ние получаваме информация за нови арести, за обиски на домове и офиси. Хората а, са подложени на разпити от КГБ, понякога са подложени на физическо насилие. Ситуацията продължава да е лоша и допълнително се влушава. Бих искал също да подчертая, че напълно съм съгласна с господин Малинкевич, че е важно да се подкрепи гражданското общество в този момент в Беларус, но това няма да помогне да бъдат освободени задържаните веднага. Ние се нуждаем от а, строги, конкретни стъпки. Ние искаме вие да разберете, че вие държите ключа към затворническата килия на моя баща. В ваши ръце е дали тези хора ще бъдат освободени или не. Те са в затвора заради своите политически убеждения. Вие имате само два избора. Вие можете да излезете с резолюция която ще постави ефективната политика пред реалната политика. Правата на човека, ценността на човешкия живот трябва да бъде поставена над економическите ценности. По този начин ще спасите хората в Беларус. Или пък може да вземете друго решение, където казвате, че не ви е грижа. Насилието, нехуманните действия от страна на белоруските власти не могат а, да бъдат а, а, съпоставени с това, което се случи преди 5 години. Трябва да бъдат предприяти изцяло нови стъпки, да има напълно нова адекватна реакция към случилото, случилото се. Благодаря ви много. Като а, дъщеря на поет, аз вярвам, на поет, аз вярвам в а, символите, ние ще раздадем а, шалчета с а, цветовете на националното ни знаме бяло и червено. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Николаева. И сега господин Александрау ще вземе думата от името на Белоруската асоциация на журналистите и лауреат на награда Сахара. Заповядайте. Благодаря. Искам да започна с благодарност за организираното заседание, на което да обсъдим положението в моята родина. Благодаря на посланник Аренси и неговата мисия за отлично свършената в Беларус работа. И още нещо искам да добавя за изборите, произведени у нас. По време на предизборната кампания свободата на медиите придоби особена актуалност, защото медиите е, са основна платформа за дискусии, за е, дебати и в край на краищата именно е, до това опират изборите. Ако има ограничение на свободата на словото, няма свободни избори. Ако нямаме ясни обществени дебати, то тогава изобщо не можем да говорим за честни и справедливи избори, независимо от е, козметичните промени, които е, са внесени от е, държавата в процесуалната област. Дори преди изборите. по времето на така наречената либерализация в кавички, защото казвам в кавички, защото тя не е никаква либерализация, не беше решен нито един проблем на свободните независими медии. Административния натиск, економическата принуда, дискриминацията, ограничения достъп до информация са все проблеми, които в никакъв случай не намериха решение медийното законодателство в Беларус изобщо не отговаря на международните стандарти. Държавата а, възнамерява твърдо да се намесва с регулиране а, в областта на медиите. На а, 19 декември повечето от най-популярните независими сайтове в интернет просто бяха блокирани. Е, бяха блокирани и социалните мрежи в интернет, за да се скрие истинската информация от е, хората. Какво става на площад независимост? Изправени сме пред е, тежки репресии. И искам да подчертая, че репресивният апарат не спира. Той не започна да действа на 19 или 20 декември когато мнозина бяха задържани, стотици трябваше да изтърпят административни наказания. Провеждат се обиски и разпити на журналисти, на активисти на, на гражданското общество. Това е всекидневна практика. И за това като представител на а, Организацията на беларуските а, журналисти искам да кажа, че нашите колеги са разпитвани от КГБ, но за съжаление, независимия печат, организациите на гражданското общество очакват по-нататъчно влушаване на положението. Настъплението срещу гражданското общество и независимите медии най-вероятно ще продължи. Днес говоря не само от името на Беларуската асоциация на журналистите, имам честа да представлявам позицията и съвместната декларация на една група организации на гражданското общество в Беларус. Ние сме обединени в една национална платформа на гражданското общество в рамките на източното партньорство. Бих искал да прочета няколко особено важни откъса от тази декларация, защото те съставляват нашето послание към европейските институции, както парламента, така и комисията. Напълно съм съгласен с господин Милинкевич, че Европейският съюз трябва да говори с единен глас и да възприеме единна позиция спрямо Беларус. Организациите на гражданското общество в Беларус настояват пред правителствата на държавите членки на Европейския съюз, международните институции, Европейската комисия, Европейския парламент, съвета на Европейския съюз да положат всички възможни дипломатически усилия за освобождаване на всички задържани. Това има особено голямо значение и мисля всички сме съгласни, че най-важната непосредствена цел, която си поставяме, е именно такава. Нашето предложение е да бъде прекратено временно участието на беларуските власти в, партньорство, в източното партньорство и в трансграничното сътрудничество, докато не бъдат освободени всички задържани и не бъдат снети обвиненията. Също така призоваваме да бъде създадена международна анкетна комисия за проучване на събитията на 19 и 20 декември в Минск. Обръщаме се към вас да настоявате пред беларуските компетентни органи и ведомства да прекратят изключването на студенти от университети, уволненията на хора само защото са участвали в мирни митинги и демонстрации. Настояваме и за диалог с асоциациите и другите организации на гражданското общество, както и да се прекратят е, мерките спрямо беларуски граждани, които подават молба за визи в консулствата на държавите членки. Разбира се, не искаме нашата страна да изпадне в изолация. И все пак са необходими строги мерки срещу виновниците за извършените престъпления. Трябва да се възприеме твърда позиция спрямо беларуските власти, но не и спрямо беларуските граждани, не спрямо гражданското общество. Благодаря. Много ви благодаря. Много ви благодаря, господин Александрау. И сега давам думата на литовския министър на външните работи, господин Игнатиевичус, който е и редовен в момента ротационен представител на ОССЕ. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Комисията по външни работи и на председателя Бузик за своевременното провеждане на това заседание за обсъждане на положението в Беларус. Събитията от 19 декември предизвикаха незабавна реакция в Литва. Имаше изслушване в нашия парламент, беше направено изявление по въпроса. В Беларус на 1 януари Литва пое председателството на ОССЕ. Моя министър Ажугалис днес участва в събитията по поставянето на началото на председателството в Виена. Събитията в Беларус ще бъдат част от тези дискусии в Виена. Мисля, че такъв паралел е положителен. Вие знаете каква е оценката за изборите, направена от ОССЕ и от Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ. Затова аз няма да ги повтарям. Ще се спра на това, което последва изборите и действията предприяти срещу гражданското общество. Освен това, беше взето решение да не се удължава мандата на службата на ОССЕ в Минск. Такова решение беше взето от белоруска страна. Господин председател, искам да се спра на някои от последните събития в Беларус – както и на отношенията между Беларус и ОССЕ. Моят министър се обади по телефона на Мартинов, външния министр на Беларус, на 31 декември, опитвайки се да го накара да променят мнението си за затварянето на офиса на ОССЕ в Минск, но това не стана. Аз проведох дискусии миналата седмица с моя колега. Отговорът беше, че решението е неотменимо. Въпреки това, като председател на ОССЕ, Литва ще използва възможностите до 31 марта. Това е окончателната дата за техническото приключване на мисията, за да проведем консултации в рамките на ОССЕ в опит да включим Беларус в и да намерим нужното решение на ситуацията. Като председател на ОССЕ и като съседна страна, Литва призовава за активен ангажимент на международната общност и в частност на Европейския съюз – това трябва да се почувства в Минск, за да се спре натиска, оказван от белоруското правителство върху гражданското общество, притърсването на офисите на неправителствени организации и на частни лица. Като председател Литва призовава и приветства всички стъпки, предприяти от институциите на Европейския съюз за разрешаване на положението в Беларус някои а, ситуации вече, някои решения бяха вече взети от страна на ОССЕ, от генералния секретар. Те направиха декларации за положението там. Господин а, а, госпожа а, Дуния Мятович, която отговаря за а, връзките с журналистите, също направи изявление. Ние ще продължим диалога в понеделник по въпроса и ще продължим да следим ситуацията и от разстояние. Ние насърчаваме Белорусия да участва съвместно с председателството на ОССЕ за изпълнение на поетите ангажименти. Важно е ОССЕ да продължи да присъства на място в Беларуса но от Беларус трябва да се покаже поне разумно желание за продължаване на сътрудничеството с ОССЕ. Комисията по външни работи на Европейския парламент би трябвало да се обърне към белоруските власти с настояване да не се закрива офиса на ОССЕ в Минск, защото е важно такова присъствие. Белоруските власти също трябва незабавно да освободят политическите затворници и всички, които са задържани по политически съображения. И на последно място, не е по значение, подкрепата за гражданското общество трябва да е по-видима, по-явна, трябва да се подкрепят проекти на гражданското общество, да се използват контакти между гражданите, да се използва инициативата на Польша за организиране на донорска конференция, също създаването на университет по хуманитарни науки в е, Вилнюс, да се създаде възможност да бъдат а, а, прияти а, студенти в случай, че пак се стигне до репресии в а, Беларус срещу студенти и професори. Искаме да се гарантира бъдещето на този важен университет. Европейския съюз трябва също да намали визи, таксите за види. Гражданите не трябва да се чувстват заложници на властите в Беларус председателя на Европейската комисия и председателят на съвета на Европейския съюз бяха също информирани за това желание. По този начин хората ще се почувстват незаразривна част от Европа. Ние очакваме подобна подкрепа от Европейския съюз и от вашият парламент. Много ви благодаря. Много ви благодаря. И сега дам думата на комисар Фюле. Господин председателю, колеги, преди всичко искам да благодаря на вас и на вашите колеги е, за положените усилия за организиране в кратки е, срокове заседание, на което да присъстват представители на различни организации в и извън Беларус. Беларус е наш съсед, партньор и ние би трябвало да проявяваме зачитане към техните интереси с открит обмен на мнения по съществуващо положение. Тъкмо това е необходимо и се надявам днешната дискусия да ни помогне да си изясним как ще работим от тук нататък. Времето не е наш съюзник. Трябваше да осмислим е, декемврийските събития и да реагираме много бързо, да ги обсъдим с държавите членки и все пак се радвам, че мога да споделя нашата оценка на положението и предложението ни за краткосрочна реакция. Господин председателю, категоричен съм, че сме длъжни да реагираме бързо и пропорционално, но това трябва да стане без да бъдат изолирани гражданите на Беларус. Поради тази причина, още в самото начертая основната необходимост от балансиран подход, който да укрепва откритостта към град, гражданското общество и гражданите – заедно с целенасочени мерки спрямо беларуските власти, включително преразглеждане на санкциите. Тук не става дума за разводняване на нашата реакция. Тук става дума за гаранции, че няма да изпускаме от поглед целите на общественото развитие на Беларус и развитието на гражданското общество. Нищо не бива да застрашава живота и безопасността на гражданите, като се предоставя пряка подкрепа на гражданското общество, на медиите, на студентите. Трябва да се предприемат мерки за засилване на мобилността на беларуски граждани, които желаят да пътуват в Европейския съюз. Господин председател, аз мятам, че всички е, споделяме общи виждания по сегашното положение. Бяхме дълбоко шокирани от събитията, които последваха изборите на 19 декември. Споделяме оценката на ОССЕ и на други организации, че Беларус все още трябва да извърви дълъг път, за да изпълни задълженията си в рамките на ОССЕ. Очевидно е, че изборите бяха помрачени от арестуването на представители на опозицията и кандидати. Няколко стотин души през последните седмици бяха задържани, повечето от тях освободени, но 30 души, включително кандидат-президенти, продължават да са задържани и ги грози 30 годишна присъда. Катрин Аштън, върховния представител на Европейския съюз, призова за незабавно освобождаване на всички задържани по политически причини. Това послание беше подкрепено и в съвместната декларация с държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън. Основен приоритет за нас е освобождаване на всички задържани, включително кандидат-президентите. Скъпи колеги, след като изясним позицията си, следващата стъпка е да определим какви стъпки трябва да бъдат предприяти спрямо Беларус, за да бъде действено решението. Както вече казах, трябва да постигнем съответния баланс между ясно послание към властите, послание на неодобрение от една страна и от друга страна засилване на контактите и сътрудничеството с беларуския народ. Не бива да се връщаме към стари позиции от преди 2008 година, когато а, народът изпадна в изолация, без да бъдат постигнати необходимите резултати. Трябва добре да помислим а, какъв ще а, бъде отговорът ни и във времето. Приоритетни а, е, са а, е, въпросите за освобождаването на задържаните, а следващите те действия ще се нуждаят от по-задълбочено осмисляне, което ще означава две фази на процеса. Господин председателю, колеги, искам да ви уведомя за първата фаза от нашата реакция, т.е. приоритетните мерки. Въвеждане на а, е, забрана за пътуване на президента Лукашенко и други лица. Това очевидно е една възможност. Тя заедно с други възможности ще бъде обсъдена е, преди съвета на 31 януари. Същевременно трябва да сме наясно какви са целите и как най-ефикасно могат да бъдат приложени е, мерките, за да бъде максимален техния ефект. Нашата цел е да бъдат освободени политическите затворници, да се гарантира безопасност на всички задържани. Нашето послание към Минск е недвусмислено. Беларус трябва незабавно да освободи задържаните и незабавно да прекрати преследването на демократичните сили, ако иска да избегне санкциите графикът за освобождаването трябва да се измерва в часове и дни, а не в седмици. Предадох това послание на външния министр Мартинов. Катрин Аштън също настоя на този въпрос на своята среща с него днес. Сега нека да кажа няколко думи за положителните мерки, по отношение на гражданското общество. Службата за външни действия в сътрудничество с Европейската комисия подготвя различни варианти за спешни действия, съсредоточени главно върху неправителствените организации, студентите и медиите. Очевидно, Европейският парламент също има възможност да предостави стипендии на студенти, изключени от университета. Искрено се надявам, че можем да обединим своите усилия в тази посока. Искам да подчертая, че насърчаваме държавите членки да преразгледат по подобен начин своите отношения с страната. Координационната среща на донорите, организирана от Польша на 2 февруари, се надяваме значително да разшири подкрепата на държавите членки облегчаването на визовия режим и успоредно с това преговорите по реадмисията трябва да бъдат приоритетни въпроси в отношенията ни в интерес на беларуските граждани. Очевидно, трябва да се подчертае, че това не е подарък за властите. Засилената мобилност изисква съгласувани действия на консулствата на държавите членки в Минск, така че да се насърчава облегченото издаване на визи. Скъпи колеги, ако хвърлим поглед по-надалеч към втората фаза, бих искал да споделя мисли по някои други аспекти на нашите отношения. Първо по съвместния междинен план. Струва ми се, че трябва да спрем временно, без изцяло да се отказваме от този план. Като същевременно трябва да се консултираме с гражданското общество и ако е необходимо да внесем корекции в съдържанието на плана. Днес повече от всякога е важно беларуските граждани да са съвсем наясно с положението и отношенията с Европейския съюз. Според мен не бива да се блокират отношенията при условие, че а, се насочваме към потребностите на населението. Целта а, ще а, трябва да бъде помощта да достигне именно до структурите на гражданското общество. И накрая, скъпи колеги, убеден съм, че Беларус трябва да продължи да участва в многостранната а, рамка на източното партньорство. Знаете, че до сега участието има е ограничено и не предвижда голяма финансова помощ, защото помощта върви главно по двустранна линия. Голямо значение обаче има кризата да бъде овладяна в регионален мащаб и да се използват за целта контактите и с други ключови партньори. Господин председател, това, за което говоря, изисква внимателно балансиране и непрекъсната оценка на развоя на събитията. Надявам се, че мога да разчитам на подкрепата на парламентаристите и на останалите заинтересовани страни и с голямо нетърпение очаквам да чуя и вашите позиции. Благодаря ви за вниманието. Eh, Много ви благодаря, комисар Фюл. И сега давам думата на тримата председатели, които са тук е, заедно с мен на това заседание. На първо място на председател Аутала, която е председател на подкомисията по човешки права. Заповядайте, две минути. Благодаря, господин председателю. Искам да отдам дължимото на усилията на гражданското общество, които вече бяха положени за предоставяне на информация, на факти, за извършване на разследване за това, кое, каквото се случи от 19 декември насам. Много важно е, както беше подчертано от много от ораторите от Беларус и от комисаря, да бъдем още по-активни, да имаме много по-тясни отношения с организациите на гражданското общество, включително с демократичната опозиция на Беларус. Необходимо е да установим истината, фактите, верността на различните твърдения за това, кой е предизвикал насилието на 19 декември, което доведе до налагането на сериозни обвинения срещу задържаните. Бих е, желала също в съвместното ни изявление от днешното заседание да включим призива, който беше е, отправен от е, господин Игнатавич, да поискаме от беларуските власти да преразгледат решението си за закриване на офиса на ОССЕ в Минск, защото ОССЕ може да свърши огромна работа по наблюдението на ситуацията, подкрепа на гражданското общество. А Европейския съюз, Европейския парламент могат да изпратят от своя страна мисия за установяване на фактите. Благодаря и сега давам думата на господин Проташевич, председател на делегацията за връзки с Беларус. Заповядайте за 2 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за направените изказвания. Последните избори в Беларус не бяха първите, на които не беше ясно как точно се броят гласовете, а това е същината на демократичните избори. Ето защо делегацията, която имах честа да оглавявам, беше единствената сред делегациите на Европейския парламент, която няма интерпарламентарно измерение. Тъй като благодарение на режима в Беларус, ние се насочваме главно към гражданското общество и демократичната опозиция. Същевременно не се възпротивяваме на новата политика, предложена от Европейската комисия, Европейския съюз, да водим диалог с беларуското правителство, за да се постигнат реални промени в страната, както в економиката, така и в демократизацията. След събитията на 19 декември съм убеден и се надявам, че членовете на делегацията споделят моето становище, че не можем да се правим, че не се е случило нищо. Не можем да продължаваме по стария начин с Беларус. Много внимателно изслушах казаното от комисара Фюле и смятам, че трябва незабавно, настойчиво да искаме освобождаване на всички задържани по политически причини и да се предприемат мерки за укрепване на гражданското общество, демократичната опозиция, неправителствените организации и техните активисти, независимите журналисти, което ще укрепи гражданското общество в Беларус. Това е единствения начин страната да се демократизира. Демокрацията и е, свободата са ценности, за които мечтаят белоруските граждани. Беларус е непосредствен наш съсед и това никога не бива да забравяме, когато формираме новата си политика спрямо страната. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Вигенин който е председател на делегацията в Парламентарната асамблея Евронест. Заповядайте за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, източното партньорство беше стартирано, за да се насърчат отношенията между Европейския съюз и шесте страни, включени в източното партньорство. Пет от тези страни се умяха да използват новите инструменти, за да се фокусират върху основните неща в това партньорство, а именно укрепването на демокрацията, спазването на правата на човека, правовата държава. Една от тези страни не съумя да прояви достатъчна ангажираност, особено по тези споменати вече цели. Ето защо ние не можахме да започнем реален парламентарен диалог и сътрудничество с Беларус, нито на двустранна, нито на многостранна основа. Президентските избори през тази година очаквахме да бъдат нов старт на нашите отношения и че ще доведат до значими промени и подобрения изборната кампания ни даде известни основания за надежда, че Беларус се движи във вярната посока, въпреки че добре разбираме, че някои от подобренията бяха доста козметични, но поне имаше известно предвижване напред. За съжаление, през деня и нощта на 19 декември тези надежди бяха попарени и показани ефективността на нашата политика спрямо Беларус. Въпросът е какво да направим от сега нататък, какво да се промени. Мисля, че не трябва да прибързваме с решенията, защото прибързаните решения не винаги са най-добрите. Считам, че трябва да не допуснем да налагаме санкции върху белоруския народ заради грешки допуснати от правителството. Ние се нуждаем от по-целенасочени санкции, както и по-целенасочена подкрепа за гражданското общество, за хората, които работят и се опитват да работят за една по-демократична Беларус. Под каква форма може да стане това, ще бъде обсъдено по време на дебата в Страсбург следващата седмица и приемането на резолюция. Очакваме да бъдат предложени добри решения на съвета. Без да бъдем истерични, трябва да отстояваме твърдо позицията си, да използваме наличните средства, за да постигнем две основни неща. Освобождаването на всички задържани през нощта на 19 декември и прекратяването на репресиите срещу участвалите в демонстрациите. Друг въпрос е, е приемането на Международна комисия за установяване на фактите, свързани с е, тези а, насилствени събития. И в заключение бих приканил всички съответни фактори и институции да следват една обща линия, за да могат да постигнат резултатите, които а, очакваме, именно демократична Беларус. Защото ако няма единна линия, няма да постигнем значими резултати. Много благодаря. Сега започваме дебата започват изявления на координаторите. Всеки един има по две минути, за да може така всички всъщност да вземат отношение, а и за да може а за да може да има време и за отговор, за реплика. Така че, моля, ако обичате да давате препоръки и предложения на първо място и преимуществено за това как трябва да действа Евросъюза. Господин Брок, две минути. Благодаря, господин председател. От името на групата на е НП Бих искал да благодаря на представителите на Беларус, както и на представителите на Еврокомисията, на ОССЕ, както и на министъра на външните работи на Литва за изказванията им. Аз от своя страна получих писмо от посланника на Беларус в Берлин и в писмото можем да прочетем, че ако разкритикуваме и приемем една критична резолюция към политиката на Лукашенко, то тогава Беларус ще бъде тласната в прегръдките на Русия и това е неприемливо, меко казано. Защото правовата държава, върховенството на закона и човешките права не са разменна монета. Ето за това трябва да сме смели и трябва да изразим критичното си отношение. Разбира се, трябва да го направим дипломатично и с, по най-подходящ начин. Дали това ще бъде нарочна адхок делегация изпратена там или някакъв друг форум, това ще го решим допълнително. Това е работа всъщност на нашите колеги и приятели от делегацията за връзки с Беларус. Ако те го сметнат за подходящо, аз ще го подкрепя. Какви какви мерки можем да предприемем? Особено удовлетворение изпитах, като изслушах комисаря Фюле. Наистина, решенията трябва да бъдат взети незабавно или най-малкото бързо, а не след месец. Нещата се решават за дни и седмици. И ако комисарият приема като срок следващата седмица, следващата седмица по време на пленарното заседание на Европарламента в Страсбург, тогава бихме могли да приемем резолюция и заедно да действаме единогласно с Еврокомисията. И тук имаме един чудесен инструмент. Това е политиката за съседство на Евросъюза, като цели да подкрепя демократичните процеси и опозицията, а не да се съсредоточава върху връзки с правителства. Така че се обръщам към комисията с молба да анализира с какви инструменти може да се повлияе на защитата на човешките права и какви инструменти могат да се използват, за да се заобиколят пречките, които евентуално биха поставили белоруските административни власти. Това първо. И второ, ако съответно всичко това не подейства, да помислим за възможност да прекратим участието на Беларус в източното партньорство ако белоруското правителство не приема основните, основополагащи принципи на това партньорство, на това източно партньорство, то просто ще оттеглим нашата подкрепа към тях. Ще изискаме, например, представителството на ОССЕ в Минск да продължи да продължи да действа и за това ще бъде всъщност разменната монета в нашите изисквания. Благодаря ви, каза председателя. Сега има думата господин Северин от името на социалистите. Uh, Благодаря. Преди всичко искам да поздравя гостите от Беларус. Топло и сърдечно и да изразя нашата солидарност с тях. Дежавио е това, което обсъждаме. Няма нищо ново. И в събитията, и в оценките съгласни сме, че трябва да говорим с единен глас. Споделяме становището, че най-спешно е да настояваме за освобождаване на политическите затворници. Разумно е за сега да не се придържаме към досегашната линия на поведение – Съгласен съм също така, че изолацията не е най-сполучливия подход. Тук трябва да добавим, че е, нашите усилия трябва да привлечем и съюзници. В тази връзка трябва да се опитаме да работим съвместно с другите съседни страни на Беларус, които са наши партньори и е, с които водим преговори по различни споразумения. Имам предвид главно Украина и Русия. Господин председателю, скъпи колеги, какво можем да кажем още? Почти всичко беше казано. Важно е да мобилизираме всичките си сили, за да направим всичко възможно. И да си признаем, че не всичко може да бъде направено и да имаме мъдростта и силата да си признаем, че разграничения между двете категории има. Благодаря на господин Северин. Много ви благодаря за думите ви и за това, че спазихте времевите ограничения, каза председателя. И сега давам думата на госпожа Юлан за две минути. От името на групата на либералите и демократите искам също да ви отправя най-добри пожелания, пожелания към белоруския народ в тази толкова трудна ситуация но ние сме тук, за да направим преглед на отношенията с сегашния режим в Беларус. Европейският съюз вече каза А, ние отправихме сериозни послания и в момента трябва да кажем и Б и да предприемем действия. Не можем да продължаваме по-старому. Това се отнася и за източното партньорство – докато затворниците остават в затвора, ние трябва временно да преустановим отношенията си с Беларус в рамките на източното партньорство. Ние вече пробвахме с политиката на поощрение наказания, но трябва да преразгледаме отново тази политика, защото режима остава същия и това е един престъпен режим. Ние ясно трябва да заявим, че се нуждаем от промяна в режима. Това трябва да бъде целта, за която трябва да работим в тясно сътрудничество с беларуската опозиция и с хората от Беларуса. Външнополитическият инструмент може да бъде под формата на санкции. Ние знаем това като политици. Ние подкрепяме тези а, санкции, започвайки от, до, от ограничението на визите, преразглеждане на международната финансова помощ, която се оказва на правителството, както и внимателно да отчетем нуждите на обикновените хора, на финансирането на медиите, либерализирането на пътуванията за обикновените белоруски граждани. Ние трябва да подкрепим и студентите, които страдат – поради политическата им дейност в университета. И, уважаеми колеги, на последно място, но не по значение, не трябва да подкопаваме ролята на Русия в този случай, имайки предвид и изявленията, направени от президента Медведев след изборите на 19 декември. Благодаря. Сега давам думата на господин Шулц от името на Зелените. Две минути. Много благодаря, скъпи колеги, уважаеми приятели от Беларус. Искам да повторя това, което каза председателя Бузък в началото. Това е открит, свободен диалог, за да видим какво можем да направим след тази изборна измама след тази вихреща се репресия. Искаме, разбира се, освобождаване на задържалите, изплащане на компенсации и оттегляне на тези абсурдни обвинения. Разбира се, трябва да назначим и специална комисия, която да разследва случая. Има много гласове, които просто не са били преброени. Отново трябва да се отвори представителството на ОССЕ и да се направят нови преброявания. И това ви го казвам от собствен опит, защото аз когато бях борец срещу комунистическия режим в бившата ГДР, научих един много важен много важен урок. Когато някой усеща, че преследвачите не са по петите му, то тогава става още по-жесток и зверствата са още по-големи. Така че обръщам се с към вас с предложение да изпратим специална делегация в Минск, където ясно да се изрази европейската позиция. И ако тогава не реагира Лукашенко, то тогава ще тръгнем на следващи действия. По въпроса за визите и за това, че Лукашенко не трябва да пътува, това вече го направихме. Ясно е обаче, че трябва да го приложим и към всички останали негови сподвижници. И така, нека да се получим от това, което ни се случи на времето с Русия. С Путин не стигнахме до никакви споразумения. През май месец има предвидено заседание на АС източното партньорство. И аз мисля, че трябва да го поканим и него, за да си свали маската. Благодаря. Благодаря сега господин Танок от името на групата на консерваторите реформисти. реформистите. Заповядайте. Благодаря и аз приветствам е, дебатите, макар че не съм особено изненадан от резултата. Бях разочарован от е, е, това, което чухме от беларуския посланник в Обединеното кралство като че ли се обръщат към нас като евродепутати отново на двустранна основа. Но този път нещата ще бъдат различни. Както често се случва, висшите представители на държавната власт е, в Беларус не могат да предвидят, е, да разгадаят е, всички ходове на Лукашенко, последния хомо советикус в Европа, който реагира като кучето на Павлов в подобни ситуации с масови репресии, с арести, с преследвания призовавам върховния представител, която смятах, че ще бъде тук днес, да настоява за незабавно освобождаване на всички политически е, затворници, включително и християн-демократите. Съгласен съм и с зелените, че трябва да настояваме за втори тур на изборите. Ако е, има е, читав конституционен съд в Беларус, е, в което аз дълбоко се съмнявам, все пак той би трябвало да установи нередностите. Е, вторият кръг е, трябва да отговори на всички изисквания и стандарти на ОССЕ. Това е ясно на всички нас. Поради тази причина са необходими умни економически санкции, включително забрана за пътуване и замразяване на активи, които да не засегнат обикновените граждани. Една делегация е, ще бъде полезна и за демократичната опозиция. Но искам да попитам, до кога в Европейския съюз можем да търпим една диктатура в сърцето на Европа, която е по чисто кубински тертип? Благодаря. Благодаря ви, господин Танок. И сега давам думата на господин Шолц от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Уважаеми гости от Беларус, в началото на декември месец се проведе общо заседание на левицата, на европейската левица в Париж и там прочетохме една декларация на беларуската опозиция, която звучеше тогава много оптимистично и твърдеше, че е възможна промяна в държавата. За съжаление, обаче това не се потвърди. Нашата група също е на мнение, че трябва да се изпълняват всички условия, предявени от останалите от групи от преждеговорившите, като отваряне отново на бюрото на ОССЕ и освобождаване на всички задържани. Чрез ОССЕ се осигурява всъщност сътрудничество с Евросъюза. Ето за това сме за поддържането на този офис, на това бюро. И отново подкрепям казаното от господин Милинкевич, а именно, че е важна една ясно очертана политика на Евросъюза спрямо Белорус с кредит на доверие, с надежност да се характеризира тази наша политика. Подкрепям казаното преди малко от Вернер Шолц. В момента нямаме право да допускаме грешки просто. Ето за това ясно трябва да се обърнем към Лукашенко и да му кажем да си мери и приказките и действията. Най-напред, първото нещо, което трябва да направим е да му обясним ясно и конкретно, че има много граждани, кои, особено в населените с ети, етнически литовци райони на Белорус, които са гласували по един точно определен начин, който той не може да игнорира. Това трябва да са нашите изисквания, настоящи и бъдещи, да се зачитат човешките и политически права. Благодаря. Благодаря ви, господин Шолц. И сега давам думата на господин Белдер за две минути. Allereerst wil ik mijn meeleven ook eh, uitdrukken richting alle... Аз също бих желал да кажа, че всички политически затворници трябва да бъдат освободени. Европейският парламент видя какво се случва, прочетохме какво е написано в датската преса, там се говори много за репресии. Искам да благодаря на комисаря за неговото изказване. При подобна ситуация трябва да се подкрепят на 100% гражданите. По какъв начин да реагираме, обаче, през последните седмици аз бях а, с, а, в контакта с а, източници от Минск, а, които ми казаха, че ние не биваме, не бива да забравяме, че, че има шок не само сред гражданското общество, но и сред либералните представители в властта. Нека да не оставяме хората в подобно състояние на шок. Това чувам от надежни източници в Минск. Дали това е така? Действително. На второ място. Европейските институции могат да помогнат на частни а, инициативи в провинцията, в Беларус. Това е плуралистичен парламент. Ние трябва да отстояваме своята позиция. Ние, ние трябва да подкрепяме опозицията предизните седмици и месеци да имаме консултации с тях. Трябва да направим посещение, но то трябва да бъде балансирано и да отразява техните желания също. Господин Палечкис има думата. Той е докладчик на комисията по външни работи на Европейския парламент по доклада за отношения с Беларус. Благодаря. Аз мисля, че е, по същество трябва да е, обмислим как да е, реагираме на шока от 19 декември и да обмислим предложенията на е, комисаря Фюле и е, представителя на председателството на ОССЕ. Чуваме някои насърчителни знаци. Разбира се, неизбежни са санкциите на фона на трагичните събития, но санкциите трябва да бъдат а, много целенасочени, много точни, а, за да а, се покаже, че те са спрямо режима, а не гражданите. Господин Милинкевич каза, че почти 50% от беларусите а, са за проевропейска политика на държавата. Обеден съм, че ако внимателно се прецени нашата политика, процентът им може да достигне 55-60%. Това ще бъде едно възмездие – заради трагичните събития на 19 и 20 декември миналата година. Комисара Фюле говори за либерализация на визовия режим. Смятам, че това не е достатъчно. Тази финансова берлинска стена, издигната пред няколко години, трябва да бъде срината. Благодаря. Е, Благодаря ви, господин Палешкис. И сега давам думата на председателя на Комисията по външни работи на Литовския парламент, който проведе изслушване през миналия месец декември. Заповядайте за две минути. Ние организирахме изслужване в нашия парламент, направихме анкета незабавно Бяха описани от наши колеги събитията, например Илиева. Ева ни каза колко а, проблеми със здравето има нейния баща в затвора и че не се позволява да му бъдат осигурени лекарства. Има действително невероятни неща, които се случват в центъра на Европа. Беларуския университет в Вилнюс беше също подложен на репресии, имаше арести сред студентите там. Има безследно е изчезнали, нямаме информация за тях, това са политически опоненти. Мисля, че трябва да изготвим една нова стратегия. Съгласен съм с казаното от комисаря Фюле и от заместника министъра Игна Вичиус, че трябва да има нови избори. Те трябва да имат своето място в Беларус. Те трябва да бъдат обявени Трябва да има координатор за отношения а, с а, Белоруския парламент. Трябва да направим а, преглед на отношенията между Беларус и Русия, за да разберем по какъв начин те влияят на положението вътре в страната и как се отразяват на демокрацията в Беларус. И на последно място, ние трябва да насърчаваме отношенията между партиите. Ние сме за класическа партийна система. Имаме представители на а, различни политически партии. Ние трябва да насърчим нашите парламентарно представени партии да подобрят механизмите си за съвместна работа с а, техните а, сродни партии в а, Беларус представени в парламента. ЕНП, социал-демократите, левите партии, цен... центристските партии, либералите трябва да работят с своите колеги вътре в Беларус. Това е много важно. Преди 20 години знаете, че беше нападнат литовския парламент от съветски танкове. Трябва да помним, че съветския менталитет с статуите в Минск на Джежински ни напомня за една желязна завета, завеса, която е създадена не от нас, а от хората в Минск. Благодаря. Благодаря. И сега господин Сариуш Волски. Ако може за минутка и половина ще е идеално. Благодаря. Благодаря, господин председател. Очевидно трябва да а, осъдим а, действията на режима и да настояваме за мерки и е, прекратяване на действията в рамките на източното партньорство и за... Изобщо не бива да се обсъжда дали имат на място представителите на върхушката тук. Емоционалните речи са правилни, но те не вършат достатъчно работа. Ключовият въпрос тук е кои боно? Кой се облагодетелства от такива отношения? По-нататък – Какви са интересите на Русия от, тези, е, от този развой на събитията? Трето, как ще се развиват отношенията между Беларус е, и Европейския съюз? Тук някой говори за Павловия рефлекс. Мисля, че господин Танов, Танок посочи това. Могат да се планират действията. Какви ще бъдат бъдеще? Мисля, че е необходим един двупосочен подход – санкции, изолиране на режима, отваряне към гражданското общество и засилена помощ. Отворената врата за Беларус е най-добрата санкция, която можем да приложим. Нашите нашите стратегически партньори са гражданското общество, а не държавните власти. Така ще се подготви едно ново поколение. Някои казват, че сме изпаднали в капана на безразличието на Америка, безпомощността на Европа и руските домогвания. Дали правим всичко в Европейския съюз, което е нужно? Не. Ние сме колебливи. Можем ли да направим повече? Да, можем и трябва. Беларус ще бъде пробния камък за новия Европейски съюз. Европа се от... изтегля от Беларус, а още повече от Украина. Не бива да проявяваме самодоволство, защото място за такова няма. Благодаря. Благодаря. Господин Севеч, за минута и половина. Благодаря ви много, господин председателю. Това прилича малко на демонстрация. Правят се речи, емоционално се реагира. Това е добре. Но, по мое мнение, ние трябва да зададем въпрос към нашите гости. Какво ще кажат нашите гости на белоруските граждани, когато се върнат в Беларус? Какъв ще бъде резултат от тази среща? Дали ще бъдат осигурени повече средства за гражданското общество? Дали ще подкрепим повече неправителствени организации? Дали действително ще премахнем таксите за визи за белоруски граждани. Ние знаем, че проблема не е само в това, че визите струват скъпо, а защото не се издават и в достатъчно голям брой. Затова моят апел е комисарят, който високо уважавам, тъй като той е много точен, много логичен, той да дойде при нас с един конкретен списък от мерки. Мисля, че това може да стане. Вие можете всички тези чудесни емоции да ги превърнете в конкретни мерки. Ние искаме да окажем помощ на гражданите на Беларус, защото те са потискани от един диктатор. Ние Направихме много. Ние считахме, че можем да се справим с един диктатор. Аз също смятах, че това е възможно. Всичко това трябва да бъде преустановено. Хората на Польша, Литва, на Беларус си мислиха, че можем да говорим с диктатори, но се оказа, че не е така. Благодаря ви много. Госпожа Шаротер за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Аз съм член на делегацията за а, взаимоотношения с Беларус на Европейския парламент. Ние не провеждаме съвместни заседания. Това е нашето решение, защото не искаме да поддържаме контакти с диктатура. Бях докладчик между 1994 и 2004 година по този въпрос. Периодът, когато Лукашенко укрепваше позициите си. Според мен, в 1997 година, например, Съветът по външните работи реши да се разработи програма за хуманитарна помощ и за подкрепа на демократичните сили. Само месец по-късно обаче бяха предприяти конкретните действия с финансово обезпечаване, с посочване на правните основания и всичко друго необходимо за целта подобни мерки биха били успешни и този път. Но има и други по-бързи, по-важни действия от чисто хуманитарно естество. Мисля, че е, трябва да е ясно, че тук говорим за политически затворници, независимо от това, че е, към тях са предявени обвинения по наказателния кодекс. Те не са престъпници. Те са хора задържани поради своите убеждения. Едно малко дете го грози опасността да бъде отнето от семейството си. Това е пълно нарушение на правата на детето. Трябва да бъдем достатъчно активни и да издигнем високо глас стига. Също така не бива да забравяме, че някои адвокати се, са изправени пред опасността да престанат да упражняват професията си, ако бъдат техни защитници. Госпожа Андрикене. Аз също съм член на делегацията за връзки с Беларус на Европейския парламент и мисля, че беше грешка, че не изпратихме мисия за наблюдение на изборите от е, Европейския парламент. Този път е, ние не успяхме да изправим а, мисия до един наш близък съсед. Напълно съм съгласна, че трябва да има един двояк подход. Санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите и подпомагане на гражданското общество и на правозащитниците от друга страна. Когато говорим за правозащитниците, господин комисар, мисля, че не трябва да се изчаква донорска конференция. Доклада на госпожа Хаутала беше прият миналата година от парламента. Имаше изброен списък от инструменти, който може да се приложи за визите, за да има също звена за правата на човека, всички делегации и реди са други конкретни мерки. Също и за младите хора, които са под непрекъсната угроза сега. Вчера получих отново сигнал за помощ че няма да се осигури финансиране и тази година, и може би следващата и последващата. И това се случва в този изключително важен момент. Има много университети в Европейския съюз, които са готови да приемат белоруски студенти. Време е за конкретни действия, не само за думи и празни декларации. Много благодаря, госпожо Андракиене. Господин Мирски, минута и половина. Колеги, аз daudz no un katreiz bijuši Baltkrievijā. Es ļoti labi pazīstu situāciju Baltkrievijā. Много ви благодаря. Може би мнозина от вас вече познават Беларус. Аз самият съм посещавал тази страна няколкократно и знам как стоят нещата там. И през този сегашния ни мандат също направих няколкократни посещения там. Имам един въпрос към вас, колеги. Какво направихме? Сътрудничахме ли в достатъчна степен с белоруските власти, защото според мен трябва някак си да разговаряме, да преговаряме с тях? И отговорът на този въпрос е не и отговорността в този смисъл е споделена. Смятам, че носим всички вина за това как стоят нещата в Беларус. Трябва да се запитаме как сътрудничехме с Беларус в рамките на Евронест в достатъчна степен ли или не защото е недвусмислено вярно, че ако не променим стратегията си, ако стратегията ни не е дългосрочна, то тогава резултатът няма да бъде никакъв. Бих искал да преразкажа, да цитирам една поговорка от а, о, Латвия. Казваме, че ще има демокрация в Беларус, когато на метлата и цъфнат цветя или ако на куково лято казано. С други думи, нека да използваме всички възможности. Благодаря ви, господин Мирски. Следващи оратор. Тистелт elnök ур, кедвеш колега, кедвеш фелив. Благодаря. Дами и господа, уважаеми гости от Беларус, уважаеми господа евродепутати, госпожи евродепутати, започвам с израз на съчувствие и се обръщам към госпожа Ева Николаева, за да изразя съчувствието и съпричастието си към съдбата на баща й. И сега искам да отдам почет на всички задържани, на всички политически затворници в Белорус. Тук в Евросъюза обявихме престъпленията на комунизма за равни на престъпленията на нацизма. Смятам обаче, че не знам защо продължаваме да сме малко по-гъвкави и малко по-милозливи към престъпленията на комунизма, отколкото към тези на нацизма. Лукашенко обаче е един посткомунистически престъпник. И тези, които познават балтийските държави или пък Румъния или пък Чехия, знаят за какво говоря и знаят какво значи един посткомунистически диктатор. Така че с тях трябва да сме особено строги, особено сурови и не бива да им правим никакви никакви жертвоприношения на олтара на економическия интерес, когато те потъпкват човешки права. Време е вече, време е вече Виктор Време е вече да сложим черта на всички тези посткомунистически явления. Погледнете какво се случва на Виктор Орбан в Унгария, как не може да се справи с посткомунизма. Не може посткомунизма да пречи на, истори... на източното партньорство. Благодаря. Uh, какво отличава един диктатор от, независимо дали той е комунистически или не комунистически, а че потиска хората. Ние трябва да признаем, че ние се провалихме с предишния си подход, смятайки, че можем да говорим разумно, да говорим с един диктатор. Ние трябва да поемем отговорност за направените от нас грешки и да ги коригираме. Не можем да се върнем към стария подход, не трябва да се поддаваме на шантаж, трябва да имаме за цел да бъдат освободени задържаните, да се гарантира свободата на медиите и основен елемент трябва да бъде повтарянето на изборите. Трябва да имаме стратегия за подкрепа на хората, свободни медии, неправителствени организации, медии, демократичната опозиция. Нека да сме наясно. Трябва да подкрепим демократичната опозиция, която има демократична програма. Трябва да бъдем изключително строги за санкции срещу режима, забрана за пътуване, за мразяване на активи, също и временно прекратяване на участието в източното партньорство. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Председателя на делегацията за връзки с Белорус поиска повторно думата, моля да бъдете кратък, за да може господин Бузик да закрие заседанието. Крайно ограничено е времето, защото не всички успяха да се е, изкажат. Не само Ева Никлаева и е, господин Милинкевич бяха тук, но има и представители на е, е други организации. Е, Доктор Александър Казулин е тук, бивш политически затворник, бивш е наблюдател на, дем... на демократичната организация, господин Калякин е тук. В 5 часа след обяд ще имаме възможност в А3Е2 да обсъдим въпроса с всички беларуски е, гости и да видим филма. Какво точно се случи през нощта на 19 срещу 20 декември? Е, всички сте добре дошли в 5 часа е, в посочената зала на нашите дебати с беларуските гости. Благодаря. Парламент Европей, председателя на Европейския парламент. Благодаря, благодаря на всички колеги. Разискванията бяха изключително интересни. За всички нас най-важно е да чуем съвета на нашите белоруски приятели. Да говорим с един глас в Европейския съюз. Да се оказва политически, дипломатически натиск – безусловно да бъдат освободени всички политически затворници, както каза госпожа Николаева. Ние държим ключа към затворническата килия на нейния баща. Трябва да имаме достъп до информация. Това е изключително важен елемент. Благодаря ви отново за вашите съвети. Намирахме ги за много важни. Нека да се спра на няколко момента, по които можем лесно да се договорим. Те са резултати от тази сутрешната ми среща с представители на гражданското общество. Достъп до визи, двояк подход, намаляване на таксите за визи на белоруски граждани, дори примахването им за групи като студенти, учени, артисти и на второ място да се наложи забрана за пътуване на лидери на Беларус, които са виновни за репресиите от 19 декември. Подкрепа за гражданското общество и за НПО. Разбира се, много е важно да се осигури повече финансова подкрепа. И особено важно е да се намери начин да се подкрепят онези независими НПО, които не са регистрирани имат отказ за регистрация в Беларус поради автократичния характер на държавата. Подкрепа на студентите в университетите е изключително важна. Финансова помощ. Трябва също да се осигурят повече стипендии. Добър пример е Хуманитарния университет в Вилнюс, който ще продължи да получава финансова подкрепа от Европейския съюз. Има и други предложения, които трябва внимателно да се обсъдят. Например, апел за повторение на изборите, както предложи и колегата Танък. Имам и друго предложение от а, тази среща. Но а, изключ... това е изключването на Беларус от участие в а, спортни прояви, но това ще бъде много мъчително. Имаше доста други предложения, които бяха лансирани. Трябва внимателно да обсъдим тези въпроси в Европейския парламент и да видим какви да бъдат следващите ни стъпки тук в Европейския парламент. Утре председателският съвет ще бъде а, взето а, решение за изпращане на мисия на Европейския парламент за установяване на фактите в а, Минск. Следващата седмица ще а, има дебат а, и резолюция за Беларус. На следващо място трябва да вземем решение за това как да върви сътрудничеството ни в Евронес. Това е изключително важно. Нека да заявя, следващата седмица подобно решение ще бъде взето, защото ние чакахме доста дълго и е настъпил моментът да кажем по какъв начин ще решим проблема. Очакваме също провеждането на 31 януари в Брюксер съвета по външни работи. Очакваме непрекъснат контакт с Европейската комисия. Следващата седмица в Страсбург също. И съвсем накрая нека да заявя следното. Уважаеми колеги, скъпи приятели, днес ние сме домакини на спечелилите изборите, неофициалните победители, но политическите и психологическите победители на изборите. Това е най-важната новина за всички нас и ние ви а, гледаме като наши приятели и победители в изборите в Беларус. Аз съм убеден, че ще спечелите и ви желаем тази победа. Благодаря. Ringrazio много ви благодаря, господин Бузек, господин председател. Благодаря и на белоруските приятели за участието в тази среща. Благодаря и на всички взели отношения, отношение. И преди да приключим това наше извънредно заседание, бих искал да съобщя, че председателите, начело с най-важният, които са днес тук е, на нашата председателска трибуна, подготвиха документ, който представлява резюме на обсъденото днес, както и съдържа някои препоръки. Това е една обща декларация, в която синтезираме накратко обсъденото днес тук и подчертаваме дебело че изборите в Беларус не са международно считани за законни и свободни избори. Изразяваме погнуса от репресията, която се развихри сред изборите. И разбира се, призоваваме към общ размисъл – за връзките, които трябва да поддържа Евросъюза с, с белоруските власти. Приканваме Евросъюза да приеме, да вземе решение за забрана за издаване на виза при желание за пътуване от виновниците за тази репресия. Тази забрана, разбира се, ще зависи от това колко време продължават да бъдат задържани сегашните политически затворници. Сегашните политически затворници, както и репресията срещу журналистите, правозащитниците, неправителствените организации и другите граждански фактори, които се стремят към създаване на гражданско общество. Изразяваме желание за увеличаване на стипендии за белоруски студенти, както и за намаляване на таксите за визовите такси за белоруски граждани, както на първо, на първо място учени, писатели и други артисти. И в заключение изискваме от белоруските власти да преразгледат затварянето на бюрото на ОССЕ в Минск. Смятаме, че това изразява вашите мисли и чувства, както и мислите и чувства, които доминират сега белоруското обществено пространство, което страда от липса на свобода. Благодаря на всички ви и надявам се да се видим отново по тези въпроси и това, което говорим, да е много по-приятно. Благодаря.